Колеги, Нека се насочим към започване. Има доста от депутатите, които ще го говорят по първа точка. Първо, приемане на дневния ред. Не виждам някой да иска думата, значи дневният ред е прият. А не. Има съобщения за триалога. Няма как да ми се разминат. Работим по двупакета. Още има нерешени въпроси след а, триалога от 14 ноември. По доклада на ГОЗЕС все още модалността по гласуването в съвета не е разрешена, както и меморандума за разбирателство и борбата с данъчните измами. По доклада Ферейра работим член по член. Ще продължим идната седмица. Надяваме се на политическо ниво да се приеме пътна карта за еврооблигациите и фонда за спасяване. Е, директивата за капиталовите изисквания в понеделник имаше две заседания сутринта и късно вечерта. По повечето въпроси има напредък, включая по макро, економическата и по много други въпроси. На техническо ниво продължава също работата. Актуализация на информацията можем да ви предоставим до петък. Следващия триалог ще бъде на 20 ноември сутринта в Страсбург. Това е във вторник. И сега преминавам към трета точка от дневния ред. Засилено сътрудничество в областта на облагането на финансови операции. Оратор Ани Подимата. Тя е докладчик за регионалния доклад. Това е един вид продължение на работата и Ани, имаш думата. Благодаря, Шеран. Напълно си права ще обсъдим препоръките на парламента по предложението на комисията за решение на съвета, което разрешава засилено сътрудничество в областта на облагането на финансови операции. Трябва да видим дали правното основание за такъв процедура, както е записано в договора, е изпълнено. Подробности по процедурата Искам да ви припомня, че след като парламентът даде своето съгласие, съветът ще трябва да одобри засилено сътрудничество с квалифицирано мнозинство. След това комисията ще направи едно ревизирано предложение по същество, което да се основава на първоначалното предложение и на препоръките на парламента от миналия месец май. Искам да ви припомня, че след година разговори между 27-те държави членки на базата на първоначалното предложение на комисията, подадено на 28 септември 2011 година. Кипърското председателство миналия юли стигна до заключение, че няма да може да се постигне единодушно съгласие, одобрение на предложението на комисията в близко бъдеще. След това през октомври Belgium, Germany, Estonia. Е, Германия, Естония, Испания, Франция, Италия, Австрия, Португалия, Словения и Словакия изпратиха писма на Европейската комисия за създаване е, на такъв тип данък е, в рамките на засиленото сътрудничество. както е записано в заключенията на ЕКОФИН, Холандия заяви, че иска да участва при определени условия. Както знаете, съветът започна да заседава по темата. Сроковете са много кратки, притискат. Споменах заседанието на Екофин онзи ден. Там имаше една предварителна дискусия по въпроса. В заключенията се казва, че през юни съветът трябва да вземе решение до декември. Както знаете, ние от край време а, настояваме да се въведе такъв данък за финансовите операции в Европа и винаги сме настоявали и пред комисията, и пред съвета това да стане. Също така искам да припомня, че в нашето становище от миналия май признахме процедурата за единодушно вземане на решение е доста ограничена, особено по данъчните въпроса, въпроси. Многократно сме е, изтъквали недостатъците на тази процедура. И нашата Нашето предложение беше да се приеме е, процедура по засилено сътрудничество в областта на облагането на финансови операции, ако е невъзможно да стане по другата процедура и ако има държави, които искат това да стане по-бързо. Искаме да бъдем последователни и поради тази причина сроковете са много кратки за тази препоръка. Отново подчертавам за процедурата за силено сътрудничество по този начин Декемврийския съвет ще даде своето съгласие и ще стигнем до следващата стъпка обсъждане на ревизираното предложение. Нека да видим какви са условията за разрешаване на такава процедура по засилено сътрудничество, така както са записани в член 20 от учредителните договори, както и 326 член до 344. Там има правни условия, които трябва да бъдат изпълнени преди комисията да направи такова предложение за засилено сътрудничество. Съвсем накратко, най-важните. Първо, засиленото сътрудничество трябва да е по една от сферите в договора, 113 член, там се дава компетентност на ЕС за хармонизирането на непрякото данъчно облагане. След това, засиленото сътрудничество трябва да бъде последна мярка. Никой в а, залата не би казал, че на обща система <clears throat> за финансови, данък финансови операции би получила единодушно одобрение. Засиленото сътрудничество трябва да защитава интересите на Съюза, да засилва процесите на интеграция и също да преследва целите на Съюза. Мисля, че този данък отговаря на тези условия, тъй като той ще допринесе за по-интегриран вътрешен пазар. Като първата стъпка ще бъде хармонизация между 11 или повече, да се надяваме, данъчни режими. Искам да ви припомня, че имаме различни форми на този тип данък в различни държави членки. И броят ще се увеличи в бъдеще. Въвеждането на данък върху финансовите операции в ограничен брой държави членки посредством засиленото сътрудничество може да се сметне за първа стъпка към един истински единен пазар, тъй като то ще представлява първо ниво на хармонизация между тези 11 или повече държави членки, които ще го въведат. Тази първа стъпка на хармонизация ще представлява значителна стъпка напред от настоящото състояние, настоящото положение, където сме свидетели на пълна фрагментация. Освен това отговаря на законодателството на Европейския съюз. Знаете, че имаме един, една директива за непреките данъци върху капиталите. Данъка отговаря на това тъй като първичните пазари са извън приложното поле, след това засиленото сътрудничество не трябва да уронва, както казах преди това, устойте на единния пазар и, както споменах, данъкът ще допринесе за една хармонизация между различни данъчни режими в финансовите операции сред 11 или повече държави членки, които ще го приложат. Освен това, е малко лицемерно да се твърди, че този данък ще урони устоите на вътрешния пазар. Единния пазар. Напротив, настоящото състояние работи в тази посока. Когато оценяваме въздействието на засиленото сътрудничество върху вътрешния ни пазар, не бива да забравяме, че отправната ни точка е настоящото положение. Е, пълна фрагментация, липса на интегриран пазар, особено, що се отнася до облагането на финансовите операции. Уважаеми колеги, крайният срок за изменение на английски е 20 ноември. Това е процедурен въпрос който ще ни даде възможност да дадем своето съгласие. Трябва да си пестим а, така силите, когато започне дискусията по същество. В заключение, смятам, че посредством препоръките си ние можем да покажем, че засиленото сътрудничество отговаря на учредителните догове и отразява анализа на Европейската комисия, който според мен е точен. Благодаря ти, Шеран. Ами, Благодаря. Астрид е изпратила съобщение, че се извинява. Жан Пол ще се изкаже вместо нея. Аз не съм Астрид Люлин. Т.е. първи квестор и заместник-председател на парламента и за мен това е огромно удоволствие. Сега ще ви изчета изцяло е, посланието, което отправя към нас и към докладчика Астрид Люлин. Нека да кажа, че това е позицията на госпожа Люлин. И е, по този начин аз по известен начин се оказвам е, наказан защото тя застъпва определени позиции, които сега аз трябва да изкажа. Госпожа Люлин, цитати. Е, аз, за съжаление, ще отсъствам и много се радвам, че докладчикът ще поеме тази битка, която беше епична. Надяваме се, че няма нужда да я повтаряме в рамките на тази процедура за засилено сътрудничество – аз съм от тези, които са резервирани, а дори и скептира, скептици, но не съм а, абсолютно противопоставяща се. Мнозинството изказа своето мнение и няма да се връщаме на темата. Но искам да подчертая, че трябва да се ограничаваме до това, което се иска от нас в рамките на тази процедура и трябва да го направим максимално сериозно, защото парламента има своята роля в тази процедура с даването на съгласие. Е, ние имаме една определяща роля във всички теми, свързани с данъчното облагане. Като в момента не става дума за дебат по същество и към днешния момент искам да направя три бележки. Обръщам внимание, че това все още е четата от госпожа Люлин. А, ние сме направили избор, имаме предложение за, разширяване, за разрешаване на засиленото сътрудничество при облагане на данъчни операции, без а, да имаме съответния проект от текст за самия данък. Тоест, а, Чисто по правни съображения няма проблеми, но аз лично намирам, че е много обезпокоително това, че нямаме нищо представено по същество. Аз бих искала да мога да видя поне предварителния текст. А, що се отнася до засиленото сътрудничество, ние нямаме представа какви ще бъдат последиците и това ме безпокои до известна степен. Съвета, можете да бъдете сигурни, е, смятам, че няма да взема решение, докато не се представи текста. Второ, е, тук е, не става дума само за принципи, а искам да ви дам и един пример, с което да покажа, че нещата не са толкова прости. Въвеждането на един подобен данък посредством засилено сътрудничество ще създаде един проблем труден за управление между участниците в това сътрудничество и останалите, които остават е, отстрани. И не смятаме, че е, комисията е, по този начин смятаме, че комисията ще постави под въпрос вътрешния пазар, което не е приемливо. И в една част от Европейския съюз факта, че ще се облагат данъци, ще бъде прият с много е, лошо око. Страните, които въведат засиленото сътрудничество, ще наложат финансови мерки на останалите страни, които евентуално няма да са съгласни с това. Тоест, нещата ще станат много осложнени. И когато става дума за засилено сътрудничество, всички се засегнати от подобна мярка, не само тези, които участват в нея. Трето, Европейската комисия не следва да економисва средства за едно много пространно проучване на последиците от подобен данък. И то в две основни е, измерения. Първо, състоянието на общия пазар и въздействията върху страните, които ще участват и тези, които остават извън сътрудничеството, но които ще бъдат засегнати по един или друг начин. Тоест, ние не следва, независимо от това, че трябва да дадем своето мнение, да си спестяваме въпросите, които трябва да бъдат зададени. Нека да ги отправим към всички тия, които имат отношение към тази тематика. Подписано Астрид Люлинг. Um, ами, Евангелието на Астрид. Сега, искате ли думата? Жан-Пол, uh, not... Противно на Жан-Пол, моят колега не ми даде нищо, което да прочета, мога да кажа, че дори не е говорил с мен, така че аз ще споделя моите собствени виждания. Всъщност, аз мога да се съгласа с това, което Жан Пол представи от името на Астрид. Първо, подкрепих предложението при условие, че ще участват всички страни членки а сега става, и когато стана ясно, че това няма да се случи, тогава настоявах вече текста да бъде променен така, че да се създаде възможност или да се отчете евентуалната възможност за участие на всички страни членки. сега се налага данък върху върху ценни книжа в Обединеното кралство и това е първа стъпка, стъпка, която в последствие ще бъде е, разширена. Но ние не всички страни членки са съгласни, ние не сме съгласни и затова се стигна до това положение. Няколко коментара е, така е, парламента се съгласи да подкрепи предложението и смятам, че е редно да застанем зад страните членки, които са решили да се включат в това засилено сътрудничество. Това е справедливо. Но, тук се повдигат ред въпроси, които според мен са важни и които трябва да получат своят отговор. Първо, Астрите напълно права. Какъв е, е текста, какъв е данъка, кой, който ще бъде въведен? Какъв е текста? Този, който беше предложен от начало или ще има а, изменения? Кои принципи ще бъдат включени? Какъв ще бъде механизма? Как ще се управлява самия данък, дали ще бъде налаган и в други страни членки. Друг въпрос. Комисията готова ли е да направи действително много солидна оценка на въздействията и да излезе с заключение за това как ще се отрази този данък на участниците и на тези, които не участват. Трето, до докъде ще доведе е, този данък? Аз съм наясно, че страните членки, които искат да участват, вече е, са предвидели доходите от този данък, са си ги сложили в бюджета. Други смятат, че средствата от този данък ще отиват в европейския бюджет. А във втория случай Означава ли, че участниците в засиленото сътрудничество ще намалят останалата част от вноската си към Европейския съюз? Тоест има много въпроси, които още не са получили отговор. Също. Изказаха се безпокойства от определени, примерно, бизнес Europe, че подобен, налагането на подобен данък ще намали растежа е, в е, Европа. Аз лично не съм сигурен, че ще е така, но са изказани и такива безпокойства. Та, по принцип, мисля, че и колегите ми биха се съгласили с това. Подкрепяме подхода страни членки, които искат да се включат в подобно засилено сътрудничество, показват много смелост. Надяваме се, че тя ще се отплати. Но съществуват и ред въпроси, които според мен комисията трябва да отговори. Председателката. За зелените, Емили, заповядайте. Благодаря много. Нека първо да благодаря на докладчика. Споразумяхме се да се е, действа по бързата процедура. Мисля, че тази тема се обсъжда в големи подробности през последните години. Това не означава, че дебатът е приключен, но все пак има някаква основа от 31 май, когато заложихме някакви основни принципи, е, свързани е, с тази тема, не, които все още са валидни, въпреки че не става дума за 27-те държави членки, а за задълбочено сътрудничество. И смятам, че би било много странно парламентът да попречи на държавите членки, които искат да направят тази крачка напред. Също но може да се добавят някои елементи към преамбюла – има вече някои неща, но има какво да се добави. Ето, например, какво предлагаме ние. Първо, добре е да се припомни нашето решение от 23 май за приложение на данък върху финансовите операции към възможно най-широк широк спектър финансови инструменти. Второ, трябва да припомним техническите подобрения и по-конкретно принципите на емитиране и притежание. И накрая по въпроса, е, повдигнат от госпожа Люлинг. Е, избягването на изнасянето на капитали и на укриването на данъци. И точно това се опитваме да направим всъщност. На трето място, мисля, че трябва да включим и споменаване на това, че продължаваме да настояваме в глобален световен план да се въведе данък върху финансовите операции. Това се обсъжда и на Г-20. На четвърто място въпрос повдигнати от господин Клинц. А, мисля, че е добре да се направи коментар а, за използването на този данък като част от собствените ресурси. Това вече се предвижда и в многогодишната финансова рамка. Може да, да допринесе за бюджетите на дадени страни и част от него отива, да отива и към европейския бюджет. И така, това са няколко от нашите предложения за мотивите в преамбюла. И мисля, че най-важното е да се основаваме на доклада от 23 май, защото той беше много добър. И накрая, по отношение на позицията на съвета, разбираме, че и Холандия в момента обсъжда възможности да се наложат няколко ограничения върху приложното поле но също времено мисля, че е положителен знак, че повече страни приемат да обмислят тази възможност и колкото повече се включат, толкова повече от останалите ще видят, че могат да загубят някакви приходи. И така ще се окаже, че шведски и датски банки, да кажем, ще трябва да плащат средства, които да отиват в немския бюджет – И този данък ще бъде европейския данък върху финансовите операции. Той ще отива към Германия и така а, на страните ще видят, другите страни ще видят, че губят нещо. Мисля, че така може да се стигне до промени. Сега, на страните, които обмислят възможността да се противопоставят. Няма единодушие в съвета, а, не се изисква единодушие, но се изисква поне квалифицирано мнозинство и е, насърчавам всички колеги е, да е, призоват правителствата си да не създават пречки пред останалите, които искат а, е, да а, е, направят тази крачка напред. Е, така ще се създадат повече възможности и останалите да се включат. И когато има а, засилено сътрудничество, това е най-хубавото, че вратата вече е отворена, всички могат да се включват е, лека по лека. И е, колкото повече се включат, толкова по-добре. Нека да настояваме на това, да оставим вратата отворена и да няма допълнително блокиране. Е, с изключение на това, за което чуваме, евентуално от, от Великобритания. Няма никой от ЕКР. Юрген от името на Обединената левица. Благодаря. Докладчикът е Мариза Матиас. Тя е болна днес, така че ме помоли да представя нейната позиция, но а, тя не е изготвила писмен а, документ, а, така че ще ви представя накратко за какво става дума. Подкрепяме данъка върху финансовите операции, подкрепяме доклада на Ани Подимата. Мисля, че е спешно и жизненно важно да се придвижат нещата напред. Вече няколко години говорим по този въпрос, говорим за това защо е полезен този данък, защо е необходим, няма нужда да го повтарям тук. В гражданското общество се виждат много е, дейности по въпроса, много инициативи, има петиции, неправителствени организации се организират. и Има масова подкрепа за въвеждането на данък върху финансовите операции. Всичко това трябва да се вземе предвид и трябва да имаме предвид, че гражданите ни и е, нашите избиратели по-конкретно очакват нещо да се случи. Така че трябва да се придвижим напред. И аз лично мисля, че и Мариса а, мога да дам своята подкрепа а, за предложението. Разбира се, има подробности, които трябва да се обсъдят. Волф каза това вече и мисля, че а, е, напълно очевидно, че е, е важно нещата така да се конструират, че да водят до резултатите, които търсим. Какъв е рискът тук? Целта е да се направи така, че Европейският парламент действително да подкрепи процедурата на засилено сътрудничество. Това е много важно. Оттам нататък много важно е тук в парламента когато обсъждаме нещата, гражданите да видят, че говорим за конкретни неща. Най-добре е във всички държави членки да се приложи този данък, но на този етап това е невъзможно. И на този етап засиленото сътрудничество е единственият ни вариант. Затова подкрепяме доклада и се надяваме, че той ще е още една важна крачка напред. Благодаря. Бяха зададени няколко въпроса. Има представители от комисията. Ани, а, а, е, е, бихте ли искали да чуете техните коментари? Заповядайте. Благодаря. Искам да кажа чест, шест неща, свързани с повдигнатите въпроси. Първо, нека да благодаря на Европейската на Европейския парламент за това, че, за, че ускори е, вътрешния процес на вземане на решение. Това е добър сигнал. Показва, че Европейския парламент, е, както и Европейската комисия, не иска да е, създава каквито да било пречки пред бързото приемане на данъка върху финансовите операции. Второ, много се радвам, че Европейският парламент споделя позицията на Европейската комисия за това, че правните условия за засилено сътрудничество са изпълнени. Третата, третият ми коментар е следният. Нека да припомня на всички, че е много важно да се разбере какво, че альтернативата на засиленото сътрудничество не е липсата на данъчно облагане върху финансовите операции в тези държави членки, а по-скоро прилагането на 11 различни типа данъчно облагане върху финансовите операции, нещо, което само би попречило на вътрешния пазар. На четвърто място, комисията действително има е, намерение да представи предложението по същество за прилагането на ам, задълбоченото сътрудничество, възможно най-скоро. Получили сте писма за това през октомври и там са оточнени подробностите за засиленото сътрудничество. Мисля, че а, тези писма вече а, могат да ви уверят, че а, предложението на комисията ще е доста близко до първоначалното предложение със съответните настройки, тъй като все пак сега става дума за задълбочено сътрудничество. Също времено ще обмислим и някои от измененията, предложени от Европейския парламент в доклада му през две, от май тази година, например, свързани с принципа на емитиране и прочие. Петият ми коментар. Оценката на въздействието като начална точка предложението на комисията е близко до първоначалното е предложение. Няма нужда да се преработва, защото механизмите до голяма степен ще останат едни и същи. Това, което обаче действително възнамерява да направи комисията, е да допълни оценката на въздействието, която е вече подадена от нея, както и анализа представен през май тази година и да се направи анализ на възможностите и въздействието, които биха възникнали е, в контекста на задълбоченото сътрудничество. Този анализ отново е, ще е, бъде ще съпътства предложението по същество. И накрая последният ми коментар. Въпреки, че не сме приключили работата си по този въпрос. Е, мога да ви уверя, че въвеждането на този данък в една подгрупа държави и членки няма да има отрицателно въздействие нито върху тези, които участват е, в схемата, нито в тези, които не участват в схемата. Е, и честно казано не мога да разбера защо не участващите твърдят, че може да има отрицателни въздействия крайна сметка в миналото никой не е предполагал, че ако има данък върху финансовите операции в Европейския съюз, това може да се отрази отрицателно върху други части на света извън Европейския съюз и по-конкретно Нью Йорк, Сингапур или Цюрих. Така че няма никакво основание да се предполага сега при засиленото сътрудничество, че могат да бъдат засегнати отрицателно неучастващите държави членки. Същевременно ще има някои ползи за участващите, ще има голем, добри мерки е, против на релокацията на дейност. Е, още през май Европейския парламент направи някои предложения тук и мога да ви уверя, че съгласно предварителните проучвания на Европейската комисия не би трябвало да има нито финансови проблеми, нито такива свързани с единия пазар. Благодаря. Леонардо поиска думата. Съвсем накратко. Искам да се изкажа по доклада нещо, което току-що бе казано от комисията. На първо място, трябва да кажа, че съм съгласен с Ани Подимата за необходимостта максимално да се търси фискална хармонизация между държавите, които са избрали да участват в засиленото сътрудничество. От тази гледна точка се питам каква е ролята, която в бъдеще могат да играят не само Европейската комисия, но и Европейския парламент. Смятам, че парламентът трябва да играе изключително важна роля. След това имам три въпроса. Първият въпрос е свързан с необходимостта да се намери едно, е, един баланс между риска от избягване на данъчно облагане a calibrare la tassa. Ако не калибрираме данъка, така че да хванем най-бързите операции, например високочастотните операции на пазара, а, и да видим какъв ще е ефекта върху така наречените дълги капитали, т.е. средносрочните инвестиции. Втория въпрос е свързан с нещо, което каза колег, колегата Волф Клинц. И аз установявам, че има различни правителства, включая италианското правителство, които вече са одобрили вече закон за стабилност в държавите си, като въвеждат а, едни приходи от същата тази, същия този данък, същата тази такса. Смятам, че е необходимо да има по-стриктно изчисление което да съдържа хармонизация и оценка, която да бъде обща сред държавите, които прилагат това засилено сътрудничество. На трето място. Вече се говори за това, как ще окаже с въздействие върху този данък, върху а, парите, които са събрани в края на деня на всеки един от пазарите а, или върху съответната транзакция. Трябва да се види каква е ролята на парламента тук. Аз съм за това да има данъчно облагане на конкретните транзакции, а не на крайната сума в края на деня като приходи на пазара. И накрая седалището къде е разположено седалището на една от двете а, фирми, които си обменят средства. Ако се налага това по седалище, то тогава ще зависи и от националността а, и активите, а, откъде идват и къде отиват. Трябва да бъдем тук водещи а, по тази тема и наистина смятам, че посредством Ани, която наистина извърши отлична работа, ние ще можем да изиграем тази важна роля. Um, we've got about, uh, about 10 minutes if you want to pick up on a couple of those points. Искаш ли да кажеш нещо по въпроса, въпросите на Леонардо? Ако не, ще дам думата на Ани. Трябва да засечем високочастечните операции и там ще има по-висок данък. Когато търгувате веднъж дневно, ще плащате повече, отколкото го търгувате веднъж годишно. Сега, по собствените приходоисточници, Европейската комисия винаги е казвала, че част от данъка трябва да минава през бюджета на Европейския съюз, но това може пък да мине през по-малки вноски на отделните държави членки. Предложението за собствени приходоисточници и не знаем дали ще бъде приете, но 100% от приходите а, на държавите членки ще останат техни. Ще минат през бюджета на Европейския съюз, но няма да доведат до увеличаване на бюджета, защото ще има намаляване на вноските. Ако държавите членки са сигурни, че могат да постигнат съгласие помежду си, между тези 11, то тогава 2014 година те ще могат да включат такива приходоисточници а, в своите бюджети за 2014, но за 2013 да очакват приходи от този данък, това не, не, не е логично. Що се отнася до местоживението или седалището? А, имаме списък от критерии, които а, се задействат. Тоест, ако първия критерий не е изпълнен, гледаме втория, след това третия, след това четвъртия и така нататък. Европейската комисия предложи тази последователност ако в края на деня държавите членки решат по друг начин да подредат тези критерии, ще видим дали ще има засилено сътрудничество и ще видим колко пари къде отиват. Thank you very much. Annie, the floor is yours. Ани, имаш думата. Thank you, Sharon, and I would like... Благодаря ти, Шерон. Искам да благодаря на колегите за идеите. Част от тях като че ли не се прилагат, не са свързани с настоящата препоръка. Много е трудно да се откъсне дискусията по процедурата от дискусията по същество. Две неща трябва да кажа. Казаното от а, името на госпожа Люлинг, колегата Жан Пол предаде нейните бележки. Що се отнася от откъс... до откъсването на процедурата от същ... темата по същество, Искам да ви припомня, че всеки път, когато даваме съгласие за такъв тип процедура за силно сътрудничество, процедираме по същия начин. Тоест, първо се занимаваме с самата процедура, преценяваме дали всички правни основания за засилено сътрудничество са изпълнени и след това обсъждаме по същество Никога не се правят двете неща едновременно. Това, което посочи комисията по същество, искам да благодаря на Емили за предложенията и за местонахождение. Хубаво е да има единодушие, може да се включи, но имам съмнение, за въпроса за собствените приходоисточници. Това е въпрос, който създаде много проблеми при предходните ни дискусии по становището, с което излязахме през май, по първоначалното предложение на Европейската комисия. Все още има разногласие и ще бъде трудно се постигне единодушие. Is the трябва обаче да се припомня, че е необходимо този данък да се въведе в повече държави и накрая да се стигне до а, такъв в световен мащаб. На, съветът, на, комиси... на съвета на комисията можем да кажем, че трябва да приема част от нашите предложения, за да се подобри първоначалното предложение. за тревогите, свързани с изнасяне на фирми в чужбина поради налагането на този данък. Унези, които винаги са подхождали резервирано към въвеждането на такъв данък и които използват такъв аргумент за това, че има тревоги, за това, че фирмите ще, ще излязат от Европейския съюз – като че ли сега се притесняват от друг проблем, свързан с екстратериториалността. Не е много последователно това, защото, както казах, тези, които се притесняваха от това, че въвеждането на данъка ще доведе до това, много фирми да излязат чужбина, сега изведнъж се притесняват, че този данък при засилено сътрудничество ще бъде толкова успешен, че така наречената екстратериториалност ще накара фирми извън тези 11 или повече, които са прияли данъка, да плащат този данък. Така че явно си мисля, че ще е толкова успешен и толкова повсеместен, че ще има огромни, огромни приходи без риск за изнасяне на фирмите в чужбина. Ще имаме възможност да обсъдим всичко това задълбочено. Очакваме оценката на въздействието в новия и вид от страна на комисията. Надяваме се да отговори на всичките ни въпроси. В заключение на дебата мога да кажа, че Европейският парламент поддържа позицията си по отношение на данъка и дава своето съгласие за разрешаване на процедура по засилено сътрудничество. Благодаря. Благодаря ти. Някои процедурни въпроси. На 26 октомври координаторите на ЕКОН решиха, че нашата комисия ще забърза своите, своето решение, за да може да се гласува през декемврийската сесия по въпроса. Има също и един апел на координаторите да се направи така, че да не се подават преклено много изменения и да се работи само на английски на ниво изменения. Всичко това се прави, за да може бързо а, да се работи и да се спазят сроковете. Измененията могат да бъдат подавани единствено и само по съображението. Или параграф първи, за да може да се превърне в отрицателно становище може да бъде само положително или отрицателно а, нашето решение. Не може да има никакви изменения по текстовете, които започват с having regard. Има и някаква причина, която не знам а, а, каква е, но измененията трябва да се подават ръчно. Моля ви да го предадете на колегите. Края 5 часа на 20 ноември е крайният срок за изменение само на английски. Идният вторник е това. 5 часа изменение на английски. Тези изменения ще бъдат обсъдени на 28 ноември, ще гласуваме на 29 ноември и, както казах, през декември ще се гласува това в пленарна зала. Благодаря на всички, благодаря на Ани. Продължаваме. За четвърта точка имаме гост Томас Вайзер, председател на Европейския консултативен съвет за статистическо управление. Ще имаме размяна на мнение с него, свързан с четвъртия годишен доклад на организацията пред Европейския парламент. Статистиката е леко важна в еврозоната и затова се надявам да останете и да не напускате. Ако напускате, да го направите тихо. Okay. Um, so, thank you very much. We, we now have an hour. Имаме един час, в който ще говорим за статистика. Давам думата на Томас. Едва ли трябва да налагам някакво ограничение във времето за изказване. Излъчва се по интернет а, нашето заседание. Обществеността може да чуе какво правим, пък и да ни види. Томас, имаш думата. Благодаря а, да разбирам, че имаме максимум един час, а не задължително един час. Ще се опитам да бъда прекален, пределно точен и ще ви представя четвъртия е, годишен доклад на нашия съвет, Европейския консултативен съвет за статистическо управление. Той бе създаден преди 4 години за да предоставя независима оценка за Европейската статистическа система. И всъщност причината за създаването му може би се крие в еврозоната, но всъщност основанието е да има надзор върху статистиката и как тя се използва статистическите данни са от жизнено значение за Европейския съюз като цяло. Вие може би сте чели доклада, може би не сте. Аз често чета вашите доклади и Оставам с е, впечатлението, че до голяма степен е, имаме сходни позиции и задачи, т.е. да предоставяме европейски решения на проблеми, които все още е, са представени в един разпокъсан вид в национални или даже поднационални измерения. В е, ежедневната си работа аз е, се занимавам с економическата политика на страните членки на Европейския съюз и по-често с е, политиката на 17-те страни членки на еврозоната. Много от проблемите символично казано, е, може да потърсят и зараждането си в статистиката, в начина по който тя се интерпретира. И тази практика продължава, макар че системата се подобрява и става по-прозрачна, но все пак не сме постигнали окончателните си цели. Затова ще дискутирам няколко много наболяли теми. Статистиката и статистическите данни са всъщност едни неутрални инструменти. Те трябва всъщност да съставляват основата е, за добра формулировка на политики, а не обратното. Т.е. действията да се базират на данни, а не да се търсят привидно обективни съображения за определени политически действия. Макар, че на практика и това се случва или се е случвало в предходните години. И за да постигнем именно тази цел, трябва да се решат ред въпроси. Именно с тази цел бе създаден и нашия консултативен съвет за статистическо управление. Първата тема, с която ние се занимаваме, е свързана с управлението. Тук ще обознача няколко елемента. Първо, професионалната независимост. Това е записано в нашия правилник за дейност. Също а, оглеждаме и е, координиращата роля на националните статистически институти – която всъщност на практика доста често се осъществява. По-често, отколкото си дава сметка човек. Проблеми съществуват и при надзора. Оглеждали сме също и назначенията на висши ръководни лица в системата на статистиката на национално ниво. Имаме е, работни отношения с е, тези, които произвеждат, така да се каже, статистическите данни и е, съответните им е, потребители, е, т.е. министерствата. Имаме връзки с Министерствата на финансите и имаме достъп до съответната статистика. Втория въпрос, с който се занимаваме, е особено е, наболял в е, сегашните времена на засилена рестриктивна економическа политика, а именно ефективността на разходване на средствата. Надали ще се изненадате, ако ви кажа, че е, средствата отделени за статистически дейност, разбира се, са намалени и в относително измерение, и в реално. За момента, доколкото мога да преценя, спестяванията на средства всъщност идват от урязването на средства, не от реформи. А реформите са тема, която също искам да коментирам малко по-нататък. И накрая в доклада оглеждаме и плановете и е, коментираме какви, каква ще бъде дейността ни, за да се е, приближаваме до максимално изпълнение на задачите си. Сега няколко въпроса, които за мен са особено важни. Първо, професионалната независимост. Това е принцип, който има няколко измерения. Първо, създаването на национални и статистически институти. Тук се задава въпроса как те се свързват с останали институции, с политиците и министерствата, които отговарят за тези институции. Второ, как се назначават и освобождават ръководните лица в националните статистически институции. За 2012 година не е имало проблеми в това отношение, но е имало няколко случая в Европейския съюз, когато напускането на ръководния пост от страна на висшите ръководители на Института по статистика е съвпаднало с избори. Получили сме уверение, че тези две събития нямат никаква връзка, но а, все пак а, ние а, сме уверени, че независимостта на статистическите институти е напълно гарантирана но оставаме с чувството, че е, в някои е, страни членки е, много, много тясно е свързано примерно напускането на ръководния пост на началника на статистическия институт с току-що проведени избори. Във всички случаи смятаме, че това създава напрежение за системата и не отговаря на принципите на независимостта. В такъв смисъл трябва да повторя, че изготвянето на статистическите данни, е, подбора на методологията, на източните на, на данни и на разпространението им следва да бъдат напълно свободни от политическо влияние. В противен случай ще се изправим пред е, положение, когато краткотрайни, кратковременни е, политически съображения е, ще скрият реалните тенденции на развитие. Затова, според мен, това е един от най-важните въпроси, който трябва да бъде наблюдаван регулярно. Второ. Нещо, което винаги трябва да наблюдаваме и да работим. В федеративните държави, каква е координиращата роля на Националния статистически институт? А също трябва да се засили ролята на Евростат в изготвянето на статистики на европейско ниво. За, също така трябва да има и добро сътрудничество, защото на национално ниво може да има много добри е, практики, но трябва да се внимава какви са взаимоотношенията, примерно, с органите на местно ниво. Въпросът е за надзор – Примерно, може би на национално ниво следва да има независими съвети, които да наблюдават за спазването на етичния кодекс и правилниците. А също така би ми се искало членовете на тези независими съвети да не идват от заинтересуваните кръгове, на същата страна, а примерно да са колеги от други национални статистически институти или от Евростат. Мисля, че това ще се отрази и на качеството, и на възможността ни да се развиваме по начин, по който ще ни позволи да създаваме и по-добри, да предоставяме по-добри статистически данни. Независимостта, т.е. възможността да се наемат и уволняват ръководните лица на статистическите институции, това е въпрос, който трябва да бъде е, ръководен от публично, обществено известни правила – не може тук така изведнъж да бъде освободен от длъжността ръководител на статистическо звено. Това е много важно. Ние излагаме препоръки по този въпрос в доклада. Също оповестяването пред обществеността, дейността на статистическите агенции и е, съответните им потребители. Това са теми, по които ние излизаме с препоръки. Ресурсите и ефективното им използване. В е, е, всички административни органи в момента се възприемат като изключителни, така да се каже, и те не са склонни да е, върват в посока на економии на средства, защото смятат, че тяхната дейност е изключително важна. Още не съм чул от административно звено в страна членка е, да каже да, да, да, в затруднено положение сме и ще си намалим бюджет. Но а, съм убеден, че работещите в областта на статистиката приемат факта, че след като има а, урязвания на бюджета в страните членки, същото ще се случи и с бюджета отделен за статистика. В някои страни членки подобни намаления на средствата са далеч над средните съкръщения на средствата за администрация. Това се случва в няколко страни членки. Има и няколко страни, в които това съкръщение е под средното. В един нормален случай бихме казали да, заплатите намаляват, дори в реално изражение Персонала като бройка намалява, колеги напускат, пенсионират се. И какво трябва да се направи? Просто трябва да се търси повишена ефективност. И е, статистиката е именно е, област, в която това може да се постигне. Тоест, в е, момента на криза може да се постигне по-голяма последователност, е, да речем да няма дублиране на е, каналите за получаване на данни и обмен на данни, улесняване на процедурите за обмен на данни между различните нива на администрацията, например – много. При... Примерно, е, административните власти, които имат отношение към внос и износ, наблюдавам факта, че те всъщност дублират е, данните за търговския обмен. Е, просто твърде закостенели са им е, методиките. И много рядко ги огрява прожектора на политическия интерес. Обмяна на административните данни, микроданни е, в някои страни членки е изключително ограничена от практиката на протекционизъм на данните на съответната институция. Аз идвам от страна, където се разчита много на статистиката. И е, знам, че има различно е, ниво на, на подобни практики в различните страни членки. И считам, че ако се погледне по-отблизо е, на това какви са интересите на съответните политически нива, ще се изчисти много повече процеса на събиране и обработване на данни и съответно ефективността на разходването на средствата. Същото въжи и за Евростат things about that. And I believe there are solutions uh, to this by... Uh, uh, Определено смятам, че има начини да се решат тези неща с по-добро сътрудничество, по-добро организиране на данните, с е, една по-споделена статистическа система на 27-те или 28-те страни членки в бъдеще с едно по-голямо свързване на националните статистически институти с Евростат. Мисля, че по този начин можем да станем по-европейци, отколкото сме сега. Един а, въпрос, който много ме вълнува, е въпроса за а, поверителността на данните. И доколко а, политиците и ръководните органи са ангажирани с това да се предоставя надежна статистическа информация. Теори... Това е условие за предоставяне на надежни е, статистически данни и на изграждане на доверие в обществото, че тези данни са надежни като този процес е свързан и с възможността да има повече надзор над създаването, предоставането на статистики и разпространяването им. Интересно е, че е, никой от страните е, членки не са застанали зад е, подобни ангажименти за повишаване на нивото на надежност на статистиките, макар че това е формулирано като европейска цел. Мисля, че вие също бихте могли да упражните влияние в тази посока, защото това е една много достойна кауза. Политиката трябва да се базира на данни, но тези данни трябва да са надежни и неподправени. А за да има такива надежни и неподправени данни, трябва хората, които ги е, създават, е, обработват, да бъдат свободни от непосредствен натиск. Вие ми казахте, че имам достатъчно време, затова и отделих немалко. Благодаря много. Нямаше много депутати в залата, така че за това ви оставих да говорите по-дълго, но а, вие показвате а, е, с вашето изложение колко интересна може да бъде статистиката. Имам няколко въпроса. А, надявам се, че и колегите ще се включат в парламентът. Да работи много по въпроса за надежната статистика и през този мандат и през предходния мандат. И аз а, а, съм поела голяма част от тъжеста на тази работа, а, както и заместник председателя Едуард Сиклуна. Има промени в регламент 223 от 2009 година, които в момента се обмислят и е, подаването на измененията е с краен срок е, този петък. Така че последните ви коментари могат да бъдат включени в е, този текст. Ако имате и а, други а, а, неща, които бихте искали да предложите, моля ви, а, дайте знак, защото за нас е наистина много важно да се гарантира качеството на статистиката. И във връзка с този регламент се чудим дали е добре да се каже нещо за включването на консултативната група в назначаването на генералния директор на Евростат. Смятате ли, че групата може да изиграе някаква роля по отношение на процедурата на подбор и прочие? след това, по професионалната независимост. Включили сме въпроса до някаква степен в пакет от 6 законодателни мерки и държавите членки са в ръцете ни, изглежда, защото се опасявахме, че може по-късно да станат по-трудни нещата, така че парламентът съвсем целенасочено направи тази крачка и е ясно, че има все още една политическа връзка и можем да продължим да работим. И целта, разбира се, как да се установи как може да се получи най-добрата независимост. По отношение на данните, споменахте вноса и износа. Честно казано, ми се струва малко изнервящо това, че когато се опитваме да сравним онова, което страните смятат, че изнасят и онова, което страните смятат, че внасят между различни страни, се оказва, че е, няма съгласие по обемите, е, няма достатъчно голяма яснота какво се случва в другите страни по отношение на пла... пратките. И честно казано, е, има доста. Е, е, големи възможности държавите членки по собствено осмотрение да си решават какво да включват в своя брутен вътрешен продукт. И честно казано, някак се ми се струва, че това трябва поне да се хармонизира. Така че какво можем да направим по този въпрос? И накрая, аз съм докладчик по НИЦА 2010. И се опитваме да намерим а, възможности а, за установяване на грешки, при които може да има тежки последици. И накрая, а, методологията на Евростат успява ли да обхване този въпрос? А, с това приключват моите въпроси. Софи, е, заповядай. Да, два кратки въпроса и от мен. Темата е сравнително нова за мен. Започнах да я следя миналата година, защото и аз си мислих, че статистиката е скучна и в момента, в който стана незадължителен предмет в училище, се опитвах, е, започнах да, я избягвам. Също времено обаче има поводи за притеснение. Всеки път, когато обсъждаме темата, ми се струва, че се въвеждат множество нови правила. Също но обаче се казва, че те се прилагат неадекватно. А, и като се смята колко огромни е, е, и важни решения в, област, в политиката се вземат въз основа на статистиката. Е, това е много притеснително. Помислете си за испанската статистика. Е, какви бяха данните от миналата година? Сега не се чува нищо за статистиката там. Това означава ли, че всичко е наред? Изглежда просто прожекторите се отклониха в друга посока. След това санкциите в случаи, че, в които държавите членки очевидно са манипулирали или пък а, съзнателно са а, фалшифицирали статистически данни. Работи се с един сравнително старомоден подход – който държавите членки се предполага да налагат санкции една, върху друг, една на друга, нещо, което не работи в много други области. Така че се чудя, не е ли по-добре комисията да поеме инициативата да налага такива санкции? Държавите членки могат да ам, спрат такива санкции, само ако имат квалифицирано мнозинство. Въобще темата е важна и мисля, че не получава достатъчно внимание. Благодаря. Иска ли някой друг тема? Е, думата не е в такъв случай. Заповядайте да говорите на въпросите. Е, благодаря. Има няколко въпроса, които са свързани е, с връзката между нашата работа и проекта доклада по регламента 223. От нашия доклад поне основният тон на проекта доклада е свързан с ангажиментите за създаване на надежна статистика и въвеждане на независими консултативни съвети, които да се състоят, в които да са представени най-малкото европейските интереси, а не а, националния, националните интереси. По означаването, по въпроса на значаването на ръководителите на националните статистически институти и за проверките, разглеждал съм този въпрос. Видях, че в доклада е включена и независимостта на генералния директор отлично, но въпросът е как да се направи това а, приложимо. Всяка държава членка ще ви каже, разбира се, че директорът е независим. Всъщност, за всички е, директори ли са мъже, като си помислим на статистическите институти? госпожа Боус, ето, не отново трябва да се захващаме за битки. Да, разбира се, заповядайте. Да, при всички положения е необходимо да се види какво се има правит под независимостта. Важна е, и е, е ролята в назначаването на ръководителя на Евростат. А, мисля обаче, че това а, надхвърля нашия мандат и е доста далече от него и смятам, че не трябва да влиза в него. А, играли сме е, някаква слаба роля в подпомагането на а, ръководители на гръцката статистическа служба, за да, а, да, да поддържа своята независимост не само да юре, но и де факто. консултативните съвети играят своята е, роля и ние а, е, играхме някаква роля в назначаването на членовете на консултативния съвет в Гърция. Но това не е нещо, което трябва непременно да развяваме а, е, навсякъде, защото в крайна сметка а, е очевидно, че а, се надяваме други държави членки да не прибягват към мерките, към които се прибягна в Гърция по очевидни причини. По другите въпроси, е, повечето от тези въпроси не са пряко свързани с нашия мандат. Смятам обаче, че по отношение на непредвидените условни разходи, които са мое хоби от доста време, може да се каже, че това е един от начините е, държавите членки а, да избягнат покриването на мас... да, да из... избегнат мастерските условия, защото преминават от условни разходи към непредвидени условни разходи, които трябва да се претеглят по риск и по този начин се включва субективният елемент на изчакването. И така, не може да се каже, че има достатъчно добър кадастър на предвидените условни разходи, който да е, е достат... Е, точно толкова надежден, колкото да кажем данните за дефицита или данните за дълга. Така че мисля, че напредваме, но има още какво да се направи. но по отношение на непредвидените условни разходи е много важно, когато се вземат политически решения, тяхното познаване да е възможно най-обективно и най-актуализирано, защото когато се вземат решения в областта на економическата политика в еврозоната, тези решения стават все по-автоматизирани, все по-процедурни и все по-малко представляват чисто политически избор. И за това е много важно да се презастраховаме тройно, за да може е, да има действително такава, при, е, за да може, ако има процедура, която може да доведе до е, тежки и финансови последици за държавите, за дадена държава членка, данните, които се използват, за да започне такава процедура, действително да са събрани от независим а, статистически институт, разполагащ с адекватните а, е, ресурси и професионализъм и а, е, данните да не са замърсени а, с други съображения. Мога да ви дам много примери от много държави членки от е, края на 90-те години в а, а, от първия етап на економическия и паричен съюз, където много се прибягваше към рекласификации и е, вземащите решения, вземащите политически решения се интересуваха много повече от тези рекласификации, отколкото от действителната фискална дисциплина. Добрите данни, както вие казахте, в никакъв случай не са само на, европе... на национално равнище. Ето, споменаха бяха... споменати бяха данните за Испания. не би трябвало да говоря от името на Евростат, но а, имаше а, посещение на Евростат а, е, и разговори с. А, отговарящите за събиране на статистически данни там и е, се оказва, че все по-често се налага да се направят, правят проверки на данните за дефицити, за дефицита, за, за е, е, дълга и прочие на регионално равнище и по някакъв път дори на общинско равнище. И както знаем от случая на Испания, данните на национално равнище до голяма степен са надежни. Отклоненията от пътеките за коригиране на дефицита не са е, твърде големи на национално равнище, но има някои притеснения на регионално и местно равнище, както и по отношение на схемите за социално осигуряване, като при последните се оказва, че има и натрупани непокрити задължения които не се показват в националните сметки, но представляват допълнителна тежест върху системата. Това е всичко от мен. Нека сега само да повторя, че обмена на микроданни между националните статистически институти през граница е една от областите, в които могат да се направят подобрения, за да се събират по-надежни, по-ефективни, по-добре организирани данни. Така че ако ме поканите след една година, искрено се надявам, че когато дойда тук да съобщя данните от петия доклад на нашата група ще мога да се похваля с напредък по много от тези въпроси. И е, мога да ви уверя, че ако има такъв е, напредък, той ще бъде и благодарение и на вашия труд по въпроса. Благодаря. Има ли други въпроси? Знаех си, че ще поискаш думата, Томас. Заповядай. Благодаря, госпожа председател. Нека да задам само един въпрос. В Европейския съюз нашата цел е да има повече Европа. Не искаме централизирана Европа, но искаме решения да се вземат действително на европейско равнище, вместо само да се обявяват на европейско равнище. Затова ни трябват някакви механизми, трябва ни, стати... трябва ни статистическо управление и имаме важни неща, с които можем да допринесем. Европейската статистическа служба винаги е правила такива предложения и държавите членки а, активно са се противопоставили, казвали са, не искаме на брюкселско равнище да се взема да се вземат такива решения. И така тук става дума за много важен жест по отношение на приноса на държавите членки. И сега по сътрудничеството с националните органи, как го правите? Просто с нежелание, защото трябва да го правите или със съзнанието, че тази работа е необходима, защото така ще можем по-добре да предприемаме мерки. И след това данните на ваше разположение. Всяко три месечи ли излизате с някакви данни и резултати или зависи от темата, която разглеждате? А, въобще регулярни ли са докладите или по конкретни случаи? Благодаря. okay, Антолин. Антолин. Sí, muchas gracias. Eh, cuando se aprobó el, el SISPAC. Благодаря. Когато се прие пакетът от 6 законодателни мерки, един от елементите в него бе свързан с създаване на рамки за публичните сметки в държавите членки и във Франция като начало трябваше да се предоставя информация всеки 6 месеца. Сега поради вътрешната директива за бюджета трябва да се представи тази информация всеки месец. Това въжи и за системата за социално осигуряване. И така все още прилагаме пакет от 6 законодателни мерки. В момента сме в един преходен период. И като се има предвид това, искам да попитам как върви на процесът в различните държави и членки. Ще е, успеем ли да изпълним задачите, които си поставяме. Има ли още въпроси? Не. Ма, тогава заповядайте, за да отговорите на тези въпроси и за заключителни коментари. Благодаря. Мисля, че не трябва да се надценява онова, което може да прави а, Европейската Европейският консултативен съвет по статистическо управление. Нашата задача е, както става ясно, да консултираме. Не можем да вземаме решение. Много от въпросите, които вие споменахте, са особено важни. Ако ме заключат в една стая и ми кажат, ето ти един лист хартия, начерта и схемата на, добро, на най-доброто събиране на е, статистика на европейско равнище. А, най-вероятно ще е, нарисувам нещо подобно до голяма степен на системата на централните банки, на е, система е, на, на органи на национално равнение, е, равнище с е, много добри връзки с централно е, звено, като се настоява на формална независимост на националните е, статистически институти и, е, да кажем, се настоява и на същото ниво на отчитане пред националните парламенти, което наблюдаваме в повечето национални системи, включително и в централните банки, и винаги могат е, да се разглеждат и въпроси за управлението и отчетността на национално равнище. Също времено смятам, че настоящата система не е идеална. Това е, що се отнася до елемента на управлението. Някои могат да кажат, продължавай да си мечтаеш, господин Визър, но все пак мисля, че трябва да имаме, да си поставим някакви цели – и да работим по тях. Ако не ги стигнем до следващата година, няма да се депресираме, но да знаем на къде вървим. Що се отнася до нашия мандат, да, в него съществува думата управление, но по отношение на производството на статистически данни, смятам, че можем наистина да въведем повече ефективност, като избегнем при покриването и като събираме по подобни правила а, и процедури а, данните, които се трупат. Има големи разлики в правните елементи в държавите членки. И има различни е, степени на качеството на защита на личните данни, но тук няма да навлизам в повече подробности, тъй като е, изказването ми се предава на живо по интернет. Мисля, че има някои евентуални възможности за подобрение на управлението и това е важно за сравнимостта на статистическите данни, за качеството на тези данни и за качеството на решенията, които се вземат на политическо равнище. Някои от тези разлики, които споменахте, не са само на европейско равнище. Ето, помишлете си сто 82 страни в света смятате, че ако се съберат всичките им е, сметки, е, е, внос и износ, всичко ще се занули, но всъщност се оказва, че не. Само, че няма да се занулим и разликите ще са сравними на, с близо 2% от общия брутен вътрешен продукт. мисля, че Подобряването на периодичността на предоставянето на данни, особено на регионално и местно равнище, като трябва да се каже, че не познавам нивото на приложение в другите държави и членки, може да има различия, защото има различна степен, до която под националните единици а, се разпореждат с а, а, по-големи или по-малки елементи от националния бюджет, до каква степен им се допускат да а, натрупат дефицит а, или не. А, има си и правни задължения. Знам, а, че испанското правителство полага сериозни усилия и е по, а, много, и те са признати за подобряване на сътрудничеството, проверките и разпространението на националните статистически данни. Това е всичко по тези въпроси от мен. Благодаря. Както винаги, много интересно бе. Ще помисля по много от тези теми, ако мога в някакъв момент да се откъсна от директивата за капиталовите изисквания. Имаме много статистически изменения там. Имаме предложение, с което се опитваме да догоним текстовете, свързани с условните задължения. Може би нещата не са толкова бързи, колкото ни се иска, но е пък по-добре от първоначалното. важно е това, което обещахме в 6 пакета, да бъде изпълнено. А от друга страна, като че ли по обещанията никой не иска да събира е, данни по едни и същи показатели. Силно ще ви е интересно и на вас. Мисля, че Постоянно текат сега документи, свързани с статистически данни и много ви благодаря, че сте тук да ни помогнете. Ще ви поканим пак след година, а може би и по-рано. И с това закривам заседанието. Благодаря.